гласуването да премине нормално. Изключително важно е да защитим нашите наблюдатели до неделя и последващите дни. Благодаря ви. Благодаря. Сега по дневен ред стигаме до следващата точка, доклада на Иво Белет за радиоразпръскването и в аферата на цифровите технологии бъдещето на двойната система. Господин Белет, благодаря ви, госпожо председател. Госпожо комисар, колеги, резолюцията, която се надявам да приемем, е доказател... ще бъде доказателство, че парламента работи за развитието на, на всички частни и обществени а, групи за радиоразпръскване. Ние имаме един специфичен европейски модел, който не съществува нито в Съединените щати, нито в Япония, нито пък в Китай. Това е един двоен, двоен модел, който се е доказал в държавите членки и е най-добрата гаранция за плурализъм, за независимост и свобода на медиите. Този модел обаче е подложен на натиск вътре в рамките на Европейския съюз, налагат се съкръщени економии от страна на националните власти или от частните медии, които оказват този натиск върху обществените медии, извършвайки нелоялна конкуренция и посредством интернет. По този начин обществените е, е, стан, радиостанции е, много трудно оцеляват. Именно за това тази двойна система трябва да бъде запазена, за да бъде запазено равно равновесието и за да може нашия европейски медиен модел да оцелее в този тежък период и да има гаранции за бъдещето му. Ние. Не знам дали вие знаете, всички държави членки в рамките на съвета на Европа на времето са се ангажирали да гарантират свободата на печата, като много точно са определени задачите и задълженията и правата на радиоразпръскващите компании. Трябва да припомним тези ангажименти на държавите членки, за да може те да ги спазват. Плурализма в медиите и свободата на пресата е съществен елемент от нашата демокрация. Именно за това желаем да създадем инструмент за наблюдение на плурализма. Този инструмент а, беше предложен от комисията. Комисията той е много гъвкав и може да служи като важен лост и като барометър, който ще показва кога се оказва натиск върху медиите в различни страни. Друг важен въпрос е цифровизацията и разширяването на интернет. Съществуват редица инициативи. Е, много от радио, обществените радиостанциите имат и интернет излъчвания, трябва да се постановят точни правила за защита на конкуренцията и да се сключат споразумения, които да се спазват. Смятам, освен това, че трябва да се е, е, създаде такъв модел, в който търсачките и сървърите в интернет също да допринасят за функционирането на цялата система. Ние знаем, че Google, YouTube и Apple направо са окупирали нашия а, аудиовизуален пейзаж. Благодаря. Има трима оратори. Първи господин Миколашик. Е, грация. Е, благодаря за това, че ми давате думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, ние в Европейския съюз трябва да предприемем стъпки, които да доведат до балансирано представяне на мнения. С други думи, трябва да балансираме търговските и обществените средства за информация, за да осигурим свобода на изразяването, свобода на словото, а също така и конкуренция а, трябва да отдадем дължимото и на двете страни и трябва да положим усилия обществените медии да бъдат представени. Според мен балансирането на търговските средства за информация и обществените такива е, има да играе важна роля в Европейския съюз и всички трябва да си сътрудничим, за да бъдат осигурявани интересни предавания и по интернет и интересна информация. Свободата на средствата за информация са в основата на демокрацията. Благодаря. Има думата господин Ернхаузър. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че една двойна система а, е много важна за Европа. Трябва да имаме от една страна обществени медии, от друга страна частни такива в една а, свободна економика, но частният е, сектор е, има ясно изразена тенденция да монополизира пространството и това е особено опасно, тъй като обществото а, бива засипвано от а, информацията от частните средства за информация, тъй като в обществените медии политиците се опитват да предопределят съдържанието. Така, например, в Австрия ние имаме а, държавни служители, които отговарят за тези средства за информация. Необходимо да има свобода по отношение на съдържанието на програмите. Какво може да направи Европейския съюз, за да поправи положението? Трябва да имаме система за ранно предупреждение. Това е полезният подход. Госпожа Ройтова. Благодаря. Искам да повдигна два въпроса, свързани с този дебат. Директивата за аудиовизуалните услуги предвижда надзорни органи, а също така и висока степен на защита на децата – и защита по отношение на рекламата, но това не се прилага. Например, в нашата страна а, се прилагат тези разпоредби от юни месец насам. Освен това, не сме приключили с а, а, правилата за трансгранично закупуване на лицензи, а също така и създаването на архив на а, произведения, които нямат установен а, автор. Това въжи само обаче за музикалните творби, например, в моята страна, а не за всички други творби. Бих искала да чуя от комисията дали смятат да предприемат нещо, да отстранят този а, пропуск или това ще бъде оставено на нас в различните комисии. Това е в точка 33 от доклада. Благодаря. Сега давам думата на господин Пашка. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да подкрепя докладчика за това, че а, насърчава една дискусия за мястото на медиите. Мисля, че това е много своевременно в момента, в който а, мин, минаваме към а, цифрови системи. В много страни пропорцията или дела на, частни, на частния и обществения сектор в медиите е много различен. Много. И много често е, нещата не са ясни, не се знае точно границата между двете и медиите не, някакси не успяват да е, отправят ясни послания към е, гражданите. Трябва да, да, да, да, да следим и да контролираме а, е, паричните потоци, които биват насочени към частните и към обществените медии. А, жур, журналистите трябва да, бъд, да, не, да не бъдат обект на външен контрол. Те трябва да упражняват само е, е, самоконтрол и това трябва да бъде в основата на документа. Госпожа Даманаки има думата. Госпожо председател, комисията приветства доклада на Европейския съюз за бъдещето да, двойната система. Доклада е добре балансиран и подкрепя съществуването на двойната система, т.е. публичните медии, разпро... Е, публичното разпространение и частното. Както е казано в е, директивата, това е, е много характерно за европейския медиен пазар, както е казано в е, преамбюла на, на директивата. Държавите членки имат а, е, а, е, правото да вземат решение относно организирането на публичните е, медии и начина по който те разпространяват, до толкова доколкото това не накърнява лоялната конкуренция. А, и държавите членки могат да субсидират обществените медии до толкова доколкото се е, спазват правилата за държавни помощи. А, като се спазва принципа за технологическа неутралитет. Това бе залегнало в съобщението на комисията от 2009 година относно правилата за субсидиране на обществените медии. Имаме два коментара по този доклад. Първо, ще що се отнася до контрола на приложението на стандартите на съвета на Европа. Е, ние нямаме правомощия в тази област. Държавите членки не, не могат да предоставят правомощия на Европейската обсерватория без е, съгласието на е, членовете, които не са членове на Европейския съд. И второ, е, някои държави е, не, не успяха и се, и се провалиха при прилагане на програмата за насърчаване на европейски творби. Според е, доклада, като цяло е, европейските програми са балансирано разпространени в Европа. а, публич, публичните медии въвеждат а, нови форми, нови модели, но трябва да а, продъл, продължат да търсят нови начини на разпространение. Сме абсолютно съгласни с това, до толкова доколкото се спазва законната рамка, залегнала в договорите. Дискусията приключи и доклада ще бъде гласуван в четвъртък. А сега следващата точка по дневния ред гражданско